Can you take your seat? Може и да вземете местата си, ако обича. Защо почнем гласуването? Тъй като започваме пора. Два и половина. Efficiency, we, we, we call it. Uh... В името на ефективността. Ако сте вкарали картичките в машината си. Firstly, on the opinion on the mobilization of the European Globalization Adjustment. Относно мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията Air France. Моля, гласувайте. Приема се с 29 гласа и един против. Второто писмо а, също мобилизиране средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализация, техническа помощ по инициатива на комисията. Моля, гласувайте по второто писмо за ФПГ Край на гласуването. 32 гласа за, 1 против. Следващата точка. Yes. Uh, on... Става дума за въп... устно запис... запитване относно условията на труд и несигурна заетост. А, решение взето на координаторите за. Изменение едно. За. Против, въздържали се, приема се. Второ изменение за против. Въздържали се, нека да провериме. Става дума за второ изменение. Моля, гласувайте. Глас. Приключихме. По изменение 2, 21 и 16 за 5, 16 против. Окончателно гласуване по устното запитване заедно с измененията. Край на гласуването. Приема се с 37 гласа и нито един против. Благодаря. Благодаря. Сега гласуваме доклада Бекер. Устав за социални основания на солидарност предприятия. Компромис 5 за против въздържали се приема се. Четвърти компромис за против въздържали се приема се. 15 компромис за против въздържали се, приема се. 36-то изменение за против, въздържали се, приема се. 37-мо за против, въздържали се, отхвърля се. Нека да провериме. Моля, гласувайте. Край на гласуване. Приема се с 22 за 19 против. Седми компромис за против въздържали се. Приема се. Шести компромис за против въздържали се. Приема се. 44-то изменение за против въздържали се, приема се. Втори компромис за, против, въздържали се, приема се. Девети компромис за, против, въздържали се, приема се. 56-то изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. Десети компромис за, против, въздържали се, приема се. 18 компромис за, против, въздържали се, приема се. 65-то изменение за, против, въздържали се, отвърля се. 11 компромис за, против, въздържали се, приема се. 12 компромис за, против, въздържали се, приема се.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 16 компромис за против, въздържали се, приема се. 18 компромис, 19 компромис приема се. 92 изменение за против, въздържали се, приема се. 96 за против, въздържали се, приема се. 14 компромис за против въздържали се. Приема се. 99-то изменение за против въздържали се. Приема се. 20 компромис за против въздържали се. Приема се. 103-то изменение за против въздържали се. Приема се. 17 компромис за против Не виждам. Тези, които са за 17 компромис, за, против, въздържали се, приема се. 109-то. 109-то изменение за, против, въздържали се, приема се. 110-то изменение за, против, въздържали се, приема се. Осми компромис за против въздържали се. Приема се. 115 изменение за против въздържали се. Приема се. 121 за против въздържали се. Приема се. Съображение 6 за против въздържали се. Приема се за против въздържали се приема се. Девето изменение за против въздържали се приема се. Е, отхвърля се. Трети компромис за против въздържали се приема се. 16 изменение за против въздържали се приема се. 19 за против въздържали се приема се. 20. Извинете, реших 20. 20 за против, въздържали се, отхвърля се. 22 за против, въздържали се, приема се. 24 за против, въздържали се, отхвърля се. 26 за против, въздържали се, отхвърля се.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 И продължаваме. Продължаваме с изслушването относно прозрачните и предвидими условия на труд в Европейският съюз. Yes. Hello. First of all, I want to warmly welcome all the participants, especially our guests. Добре дошли на всички участници, по-специално на нашите гости, които ще споделят своите знания с нас по време на това изследване. С съжаление госпожа Бомонда не може да да се присъедини към нас и господин Бенио също не може да, да се присъедини към нас, тъй като има стачка на а, авиокомпаниите. А, комисията излезе с, ново предложение относно прозрачни и предвидими условия на труд, оценка на директивата, както и социалният стълб, който гарантира социалното законодателство в Европейския съюз и последните завоевания на пазара на труда. През януари 2017 година приехме резолюция за социалния стълб, а през юли 2017 а, а, резолюция относно несигурните условия на труд, призовавайки комисията да промени действащата директива, осигурявайки прозрачност при прилагането на трудовото законодателство. От комисията също така включва дефиниция на понятието трудещ се на основа на юриспруденция на Европейският съд. Днес ще изслушаме какво е направено и какво ще се направи от Европейския парламент на тази тема, нещо, което е от огромно значение за нашето гражданство. На докладчика господин Калве Шомо е тук и другите членове на нашата комисия се подготвиха на тази тема, тъй като последиците от измененията ще имат а, значение за а, различните заинтересовани страни. Сега давам думата на доктор Ролф Глайснох, директор за социална и здравна политика към Австрийската економическа федерална камера. Имате думата, господин Грейснер. Благодаря ви за честа е, да бъда тук и да представя е, моето е, презентация, която е подготвена на английски, но аз ще говоря на немски. Ще представям вижданията си по отделните членове на предложението за директива. Първо трябва да кажа, че е, предложението за директива се отличава е, значително, различава се значително по отношение на приложеното поле от действащата директива. Там имаше е, изключения, които сега са заличени, да кажем, по отношение на краткосрочните правоотношения. Знаете, че най-вече по отношение на туризма, имаше изключения, сега вече са включени и е, правоотношения в рамките на пълната заетост, е, е, макар и за по-кратки периоди. Ние смятаме, че правоотношенията, които са за срок не повече от един месец, би трябвало да продължат да са в приложното поле. И така стигам до една много съществена точка, а именно определението на понятието worker, работник. За първи път всъщност се е, дефинира понятието на европейско равнище. До този момент държавите членки се ръководиха от понятията и дефинициите в националното законодателство. Тук става дума за е, очертаване на взаимоотношенията между работник-работодател, но нещата опират и до други сфери, преплитат се и с други сфери. Нещата опират е, до страховете, свързани е, с навлизането на несигурния труд, на е, други нестандартни, атипични форми. Е, смята се, че е, за момента те са в процес на така, разпространение или най-малкото за момента са в стагнация, но се очаква нарастване. Има решение на Европейския на съда на ЕСА, но те вече не са така да се каже, валидни. Е, в единия случай става дума за е, свободно движение на работници, в другия случай всъщност е, става дума за права, които се отнасят до един нестандартен, нетипичен случай. Що се отнася до дефиницията, трябва да кажа, че в моята страна ние разбираме понятието в много по-широкия смисъл. Става дума за така, обвързаност на работника по време, по място, по процедура, организация с друго лице, юридическо или физическо. Дефиницията на работника е почти идентична с дефиницията, която се предлага в директивата. Но в определени случаи, ако влезе в сила директивата, ще е, тя ще се е, простира и върху лица, които всъщност не са в истинския смисъл на думата по австрийското законодателство работник или работещ и това естествено представлява една радикална промяна. Е, ще се спра във връзка с задължението за информиране. В бъдеще ще трябва да се информира за, е, за пълно уволнение. Тук е, това навлиза в редица разпредби от националното законодателство, които се отнасят до е, работническите съвети, съветите в предприятията и така нататък. Освен това, така наречените е, референтни часове и дни е, представляват една непозната за нашето законодателство концепция, тъй като при нас е, на практика няма договори за нулеви часове. Член четвърти е, предвижда, така да се каже, още на първия ден е, е, определени задължения, това е проблем във връзка с обичайната процедура, най-вече във връзка с възнаграждението за работно време. Това обикновено става още през първата седмица. Вече се договарят условията и се записват, фиксират се в писмена форма. За нас това е важно, тъй като един месец би трябвало да бъде срока за изпълнение на тези задължения за информиране другото би ни затруднило е, много. Член 8 е, заетост, паралелна заетост. Е, тук нещата се свързват с е, работното време. Е, е, работодателят естествено трябва да знае за тази паралелна заетост, за работата на друго място и за работното време там. Член 9, който урежда въпросите, свързани с работното време, всъщност се свързва, макар и косвено, с договорите за 0 часове. Казах в Австрия, ние не познаваме този вид договор. Нямаме концепция по тези въпроси и това ще застраши гъвкавостта възможно е, е и напълно допустимо от закона, е, по, по, закона да е, се разпореди работодателят за работа в извънредно работно време, т.е. извънредни часове. Тоест, работникът може и едва по-късно да приключи с работата си Директивата обаче предвижда именно едно такова референтно време и това означава, че работника ще може да отказва, да кажем, да работи извънредни часове, което не е в интерес пък на предприятията, на работодателите. Освен това, член 9 се отнася и до а, други лица. Това могат да, да са членове на семейството, други служители и така нататък понятието е, predictable, е, предвидим е, или по-сигурен секюра, са твърде определени и се страхуваме, че ще доведат само до увеличаване на бюрократичното натоварване и бюрократични пречки. Член 11. Тук става дума за обучение, повишаване на квалификацията, задължението за безплатно обучение на работниците. Е, е, говори се за cost-free, т.е. безплатно обучение, е, cost-free тренинг в Става дума а, а, обаче понякога за различни а, ситуации. В Австрия е обичайно работодателят да заплати разходите по обучението, но ако работникът а, напусне. А, е, е, така да се каже, е, твърде скоро след курса за повишаване на квалификации отиде да работи при конкурентната, в конкурентно предприятие, е задължен да възстанови разходите по обучението. Освен това, член 12 би трябвало да обхване и колективните трудови договори. При нас това е обичайната форма на договаряне, която има дълги традиции. В някои случаи при тълкуването позволява да допуснем, че става дума единствено за съществуващите вече колективни трудови договори, а не за бъдещите. Между Стопанската камера, която представлявам, и синдикатите се договарят именно тези колективни трудови договори при нас. Ние имаме, както казах, дългогодишни традиции. Освен това, трябва да се изпълняват естествено разпоредбите на директивата, но това според мен е твърде проблематично, тъй като директивата ще въжи не само за новите договори или новите колективни трудови договори, а и за съществуващите. Това вече е, е вмешателство в автономията на социалните партньори от моя гледна точка, както и е, така, недопустима намеса в вече сключени и изпълнявани договори. Малко по-късно ще се спра на този момент. Член 14 е, новите инструменти, новата парадигма. Т.е. тук има едно е, обръщане на доказателствената тежест, но е, последствията могат да бъдат доста драстични. Ако едно предприятие не желае да предостави информация, да кажем за това, че става дума несроч... за несрочен договор или за безсрочен договор или по някакви други съображения, тогава би трябвало в крайна сметка да се предостави възможност на държавите членки да предприемат подходящите според тях мерки за изпълнение на директивата и инструментариума да не се налага дали това ще бъде е, някакви конвенционални глоби заради не спазване на е, договор или обръщане на доказателствената тежест, това би трябвало да бъде решение на държавата член. Така се гарантират е, правата, е, още повече, че всяко нарушение може да се обжалва в съда при нас в Австрия. И така, е, член 17 урежда въпросите свързани с защитата срещу уволнение. Според нас тук става дума най-вече за правното основание. Би трябвало да подберем такова правно основание, което да не изисква гласуване с единодушие и приемане с единодушие. Това ще затрудни много и страната на работника, и пазара на труда, и приемането изобщо. Още повече, че става дума за равно третиране при нас е обичайно работникът да може да обжалва едно е, решение за уволнение. Тоест, ние нямаме по закон забрана за е, е, уволненията, независимо от това дали са справедливи или е, така обосновани или не, но е, при всички положения е, е, така, е, пътя към съда е, е открит за всеки. Освен това, съществуващите е, договори са един голям проблем е, и факта, че е, директивата се предвижда да действа и по отношение на тези договори, е, ни смущава. Става дума за договори, които понякога са сключени преди много години. Те предвиждат една много висока степен на защита ако трябва да се прилага директивата и по отношение на тези вече е, сключени договори, е, проблемите ще бъдат много. Предлагаме е, тя да бъде с по-тясно приложно поле, т.е. да се отнесе само до новите договори. И така, директивата предвижда така, разширяване на приложното поле, много повече права и нови разпоредби за изпълнението, които променят много е, ситуацията, които навлизат е, е, в националното законодателство. Имам предвид и дефиницията на работник, и срочните договори, и различните видове правоотношения трудови правоотношения. Навлиза се по някакъв начин в националното законодателство и се получава стълкновение с редица разпоредби и дефиниции в националното законодателство. Според нас новото предложение за директива е в противоречие и с целта на РЕФИТ. Вместо да се намали административното бреме за бизнеса и да се създаде повече прозрачност, се получава тъкмо обратния ефект. Благодаря за вниманието. Thank you very much. Благодаря ви. Да, а, вие приключихте сега с вашата презентация, нали? Да. А, интересно беше да ви е, чуем. А сега давам думата на господин Нилс Трампе, е, който е ръководител на една работна група към Бизнес Europe. Имате думата. Благодаря първо за поканата. Благодаря за това, че ни давате повече от обичайните три минути. Да поговорим по тази сложна директива, която наистина изиска малко повече време. Когато прочетете директивата и по-специално обяснителния меморандум на комисията, си давате сметка, че тук става дума за нови форми на труд, работещите за платформите и така нататък. А всъщност тази, тази директива ще се отрази на всички трудещи се, включително и на тези, които са високоплатени и високо квалифицирани. Това означава, че е възможно е, предприятия и фирми да искат е, да намаляват, е, да наемат все по-малко и по-малко високо квалифицирани, високоплатени трудощи са да се обръщат по-скоро към платформи за работа на парче. Преди да навлизам в подробности, искам да се върна само назад, да кажа кого представлявам. Бизнес в Европа представлява хиляди фирми, които наемат работещи работници. Значи не става дума за платформи, а за фирми и предприятия, които много често са в конкуренция с новите нетрадиционни форми на работа. Така че нашата цел е да има равноправни условия на труда. Второ, трябва да има ясни ясна дистинция и много ясно да бъдат посочени правата и задълженията както на работодателя, така и на трудещия се. Е, така че ние подкрепяме директивата е, е, и подкрепяхме още от 1991 година директива, която все още се прилага. Разбира се, тя трябва да се модернизира, да се усъвременява. Тя Това, е, това исках да подчертая в началото и преди да разгледаме предложението на комисията, и а, защо, защото не сме започнали все още консултациите с социалните партньори? Защото комисията излезе с, тази, а, с това предложение и чакваше се след това да бъдат анализирани резултатите от рефит. И ние просто искахме да провериме е, преговори, но нямахме възможност да направим това до сега поради е, липса на време. Сега, е, предиш преждеговорящия се спра на някои от е, нещата, които исках да кажа. Няма да се спра на така, наречен, на така наречените дефиниции на трудещи се и работодател, но Трудовия пазар непрекъснато се наразвива. Много е трудно да предвидим видовете труд и видовете дейност, които ще бъдат необходими след 5, след 10 години. И може би малко трудно ще бъде да разграничим ясно кой точно е, е работодателя, кой е работещия. Не приемаме Не, не приемаме за, за, за, записаното в директивата. Не може да има много. А, много а, е, не може да има опции или. А, или голям избор. Работещият трябва да знае кой е работодателят. Ние, пред, ние, а, е, ние подкрепяме предложението за пряк, познат работодател, а не за така наречения непряк, така както е залегнало в директивата. Ние смятаме, също така а, че, не, не, че работ, работещите не трябва да, да, да, да, да имат строго определени възможности за обучение. Като цяло, защото това ще ограничи е, техните възможности. Е, трудещия трябва да бъде е, информиран относно цялостната политика на обучение на е, предприятието. Сега, е, предвидимия труд и непредвидимия труд това е някакво, това е някакво ново а, е, понятие. Как, как, как може да кажете, примерно, на, а, е, на един, на един а, е, работник или трудещ се, ти ще вършиш предвидима работа, ти ще вършиш непредвидима работа. Това не може да бъде затворено в а, някаква юрид, е, законна е, рамка. трудещия се трябва да знае какви, какви са, как, каква е точната рамка, в която работи, включително и работно време и дали е, ще има възможност и дали ще се налага да излиза от тази рамка и да извършва дейности извън работното си време, извън работното си място. Също така. За фирмите и предприятия е много важно ключовите експерти, като например а, а, информатици, а, хора, занимаващи се с а, компютри и така нататък, трябва да, да, да могат да работят само за една фирма, защото представите се, че има срив че, че се получи някакъв срив, а е, информационният експерт в момента оправя срива на, друга предприятие, на друго предприятие, което го наема. Така че това не може да продължи така. Това не, това не означава, това не, това не означава, че експ, експерта не може и му е забранено да има второ работно място или да заема друга длъжност на друго място, но той би трябвало да бъде толкова високо платен в тази фирма, че това да не се налага. Сега, минимум предвидимостта на работното място – Сега комисията тук набляга на понятия по-предвидимо, по-малко предвидимо. Също, ако си помислиме, е, високо квалифицираните, високоплатените лица са онези, които, вър... които обикновенно работят в най-непредвидими условия и тяхната дейност е непредвиди... непредвидима кол, колкото до по-малко квалифицираната, по-малко платената дейност. Тя попада в обхвата на регулиране на много други документи, така че не виждаме тук не, не, не виждаме необходимото. Тук липсва и правна основа. И, и, на, и, и на практика какво ще направим? Ще създадем един хаос и непрозрачност и несигурност наистина за този вид трудещи Три са директивите, а, дир... които от които обхващат различните е, форми на е, бременен труд е, и така нататък. Три са директивите. Е, те, е, те са описали всички начини и форми за преминаване от е, един вид работа в друг, е, друг вид работа и така нататък. Така че какво означава това? По този начин, е, а, а да не говорим, че другите три директиви почиват е, на е, партньорски споразумения. И всъщност с новото си предложение комисията се намесва в тези партньорски предложения и създава известна несигурност. Сега, колкото до обучението. За да няма не е, за, за да няма недоразумение, тук е, в е, графата обучение трябва да се е, уточни, че става дума за обучение в областта на е, сигурността и здравеопазването. Не разбираме също така защо комисията се отклонява от предишните директиви и на практика ограничават обхвата за социалните партньори. Те казват, че всъщност само в дадени случаи, в специфични случаи, ще може да се прибягва до колективно договаряне. Така че тук има потъпване на, на права от страна на комисията. Ето, беше споменато преди малко за Австрия, но това въжи и за други държави членки. Така че според нас това трябва да се промени. Член 13. Това беше вече споменато от доктор Глейснах. И той разгледа и останалата част от директивата. Така, аз не разбирам за какво е цялата тази работа, защото всъщност това, това ще засегне предимно висококвалифицираните, високо платените е, лица и не виждаме защо тук трябва да се включва е, закрита, закрила или защита срещу уволнение. Благодаря. А сега давам думата на госпожа Витке Варнек, е, която е юридически съветник в ЕЧУК. Благодаря, благодаря ви за поканата, Нямам намерение да разглеждам член по член директивата. Бих искала да наблегна на а, някои аспекти, които действително са много важни за нас. А, Европейската конфедерация действително приветства предложението за директива. А, подкрепяме и общите цели, а, свързани с актуализирането на правата в рамките на Европейския социален стълб. А, Изключително важно за нас е, е да покажем, е, че е, работниците имат реални права. Е, чрез тази директива е, всичко това е в е, ваши ръце, естествено. Хубаво би било преди следващите избори да има конкретни резултати, така че работниците и служителите да са наясно с всичко това, което сте направили за тях защитата на е, работещите е, изисква съществени изменения за постигане на тази цел. Е, естествено, предизвикателство представляват и несигурния труд, и атипичните форми на работа. Е, тази директива, е, казвате вие, е, е предназначена най-вече за високо квалифицирани работници, но ми се ще е да тя да обхване и другите категории работници. Работодателите ще имат възможност да взимат решения, които не са непременно в полза на тази по-добра защита. Хубаво е, естествено, всичко това, което е записано на хартия и което се взима като решение, да е в съответствие с директивата. Е, при всички положения парламента, надяваме се на него, да направи е, по-ефективна тази защита. Приложното поле, е, според нас, е добре очертано. Взаимоотношенията между работник и работодател при всички положения е важният елемент. Дефиницията също би трябвало да има, така да се каже, по-защитен характер за голям брой хора има е, различни решения, различни подходи, би трябвало да се опитаме да ги обхванем. В някои държави членки се работи е, по определени критерии, които са залегнали в директивата, при други по е, национални параметри. Трябва да видим по кой път ще поемем под ръководство, under the direction, това е фраза, която ни притеснява и би трябвало да извършим сериозно проучване по отношение на тази формулировка. Не знаем дали при тази формулировка се обхващат и работещите в рамките на платформите. Изключенията все още са е, на лице. Е, преди това е, Имаше и други е, изключения, но е, все още е, е хубаво да, е, така да се каже, да намалим броя на изключенията. Е, е, струва ми се, че стремежът е да обхванем колкото е възможно повече видове е, правоотношения в рамките на заетостта е, и при наличието на интернет и на съвременни технологии, едва ли е, срока трябва 4 седмици непременно, за да получиш всичко това, което е, е свързано с новото трудово правоотношение. Е, трябва да имаме предвид, естествено, е, новите условия в най-широкия смисъл на думата. Надяваме се е, да е, се включи и е, забрана на е, е договорите за работно време е, на европейско равнище. Това е нещо, което действително много притеснява и е, е несигурен труд. Е, предвидимите условия или непредвидимост, член 9 е много съществена разпоредба. Тук е хубаво да има ограничения във връзка с работния график повече от 7 дни по 24 часа а тук естествено е необходима правна сигурност. Какво значи работен график, какво значи референтни часове или референтно работно време. На всяка цена трябва да се прецизират нещата. Идеята ни е за пълна яснота е, социалните партньори би трябвало да разполагат с тази яснота е, и е, за да могат да водят преговори. Уязвимите работници, работниците в неравностойно положение, отново член 9, трябва да се предвиди по-добро заплащане на, така да се каже, твърде гъвкавия труд или твърде гъвкавата заетост. Защо не? Е, да кажем, когато става дума за определен брой часове на седмица или за три месечен период, е, да се предвиди едно по-високо заплащане е, така, в договора, независимо от това, че е, предвидения максимум брой часове, не, да кажем, не са изработени. Да, добре. Е, е, първоначално е, в така, известието или в писмения текст са предвидени повече часове, работни часове на брой, но работникът се връща по-рано у дома. Независимо от всичко, заплащането трябва да бъде гарантирано. Според нас да, работникът е, би могъл да поставя различни искания. Това е, е, е негово право, включително и правото му при положение, че е намерил по-сигурно работно място да се премести и преждевременно да прекрати трудовото правоотношение. За нас тук нещата са малко по-различни и целите са по-различни, отколкото за бизнес Europe има няколко ключови е, и много съществени разпоредби. Е, правната презумпция е, е много важен елемент. Задължителния характер, а не опционалния характер за държавите членки стои на едно от първите места по важност. И така, ако се внесат съответните изменения, предложението ще бъде много ценно и ако се предвидят съществени подобрения за защита на труда. Благодаря ви много, разчитаме на вас. Thank you for that. Благодаря. Okay, I will now give the... Благодаря, госпожа Варнека. Сега давам думата на нашите докладчици и на докладчиците в сянка. Господин Калве Шамбон, две минути. Thank you. Марита, thank you. Благодаря, Марита. I would have better to be appointed to make По-лесно ще да сключа мирен договор между Израел и Иран. Не, шигувам се. В момента не се опитвам да отговоря, но имам чувство, че тук наистина бяха посочени някои много конкретни аспекти, които бяха е, привлекли моето внимание и които наистина са разумни. Ще спомена само някой от тях. Много внимателно обаче. Цялата директива, според мана, според мен не трябва да бъде е, раздухана и просто е, пометена. Е, има някои аспекти, които наистина, може би, които трябва да бъдат е, задължителни. Но това, което в момента е основното, ключовото е е, че ние се опитваме да предоставиме основни права на информация и основни задължения за предвидимост. Разбира се, всяка държава членка ще си развие своята, а, своя пакет тук въобще не става дума за централизиране и заместване на субсидиарността. Според мене това от тук нататъка, е независимо как всяка държава членка ще развие своите правила по, да речеме, е, краткосрочна дейност, е, временна дейност и така нататък. Трябва да има да има основни принципи на зависимост между работодателя и трудещия се. Тоест да има яснота на основните правила И след това, мисля, че наистина конкретните аспекти и компоненти биха могли да бъдат уточнени след едни задълбочени преговори. Господин Денис Радке е на моя списък. Но го няма. Госпожа Яшловечка, може би, ще вземе думата вместо него. Да, давам ви думата.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 Благодаря, госпожо председател. Изслушахме с много голямо внимание и трите изказвания. И като докладчик в Сянка искам да направя няколко коментари и да задам въпроси. Наистина смятаме, че имаме една добра отправна точка за дискусия, т.е. това е предложението на комисията. Смятаме, че самата инициатива е положителна, че трябва наистина да има минимални, е, минимален пакет права, и по, по, по този начин ще можем е, да регулираме новите тенденции и новите аспекти на трудовия пазар. Сега, а, първо а, моят а, въпрос относно дефиницията. Не толкова дефиницията ни тревожи, колкото обхвата на директивата. Много е важно сигурността при приложенията, както и възможност, възможността за приложение. Бих искал да знам вашите коментари по този въпрос. Е, и да видим какво е постигнато в тази област е, на основата на е, юриспруденцията в Европа. Второ, как ще регулираме така наречените атипични договори? Ние бих, бихме искали е, хипервременността, но има и други, но и други форми на атипичност има. Е, как ще бъдат урегулирани, значи, тези различни времена, е, не на не е, класическо работно време и как ще се регулира също така труда в, в платформите. И трето, колкото до правата, отбелязваме си коментарите, които бяха направени. Но при всички случаи смятаме, че е, ще има възможност да се направи крачка напред относно гаранцията на правата и известна предвидимост и сигурност на работното място. Госпожа Макинтайр отсъства. Госпожа Лопец Бермехо е няма. Господин Тамаш Мещерич го няма. Госпожа Лаура Агия е няма. Госпожа Жоел Мелан също отсъства. <clears throat> И госпожа Ясловечка, която поиска думата. И сега господин Ман. Благодаря, госпожо. Най-напред искам да поздравя за тази, това публично изслушване, защото много редко имаме възможност да чуем експертите по такъв подробен начин да ни представят вижданията си за работата, за документа, директивата. Най-вече двамата говорители искам да им благодаря за този анализ член по член. Вие казахте как ще функционират правилата в ежедневния живот. Но трябва да кажа съвсем ясно, че съм много изненадана. Е, много ме изненадва поведението на комисията, която подценява консултациите, социалните консултации, подценява също и е, докладите относно е, ситуацията в социалните политики. И това е много безпокояващо, защото днес живеем в през период, който се очаква много, много промени които могат да се случат в близките 5-10 години, ще бъдат изключително важни промени в, на трудовия пазар. Ще има нови модели на заетост, за които ние не говорим. Ще има нови форми на бизнес и чуваме много коментари на улицата от хората, как ще може да се подготвим. Иначе е, ние се въртим около себе си, не успяваме да се подготвим за всичко това. И сеньората госпожа Хартви говори за новите форми на е, труд, за платформите. И бих искал да попитам нашите е, тук говорители, как, кое ще бъде особено важно да подготвим добро законодателство за Европейския съюз – да го подготвим за новите форми на заетост. Благодаря. Госпожа Юнгериус, но преди това господин Ман. Да, благодаря. Както и Данута ще посоча, че това а, изслушване действително а, ни помага много. Колкото повече научаваме, а, толкова повече а, по-добре ще работим. А, да, Данута вече заяви, че е, трябва да се опитаме все пак да е, обединим е, практиката на държавите членки. опитваме се да сближ... получим максимално сближаване, но така, че да не блокираме раз... споразумението между държавите членки, а да ги обединим. Ако различията са толкова големи, е, естествено е, трябва да се замислим дали това е правилният инструмент, е, чрез европейски правен акт да наложим, така да се каже, еднакво равнище и, и е, е, униформени решения. Жалко е естествено, че не можем винаги с необходимата мощ, така да се каже, да е, постигнем някакви европейски решения, но в някои случаи просто трябва да сме реалисти. Е, хората в Европа е, трябва да разберат, че социалната политика не е нещо е, в периферията на нашето внимание, е, а стои в центъра на вниманието ни. Ние бихме искали да намалим несигурната заетост. Ние желаем да продължим практиката на колективно трудово договаряне заедно с синдикатите, но естествено да обсъдим нещата и с работодателите. Колкото и драстични да са разликите между държавите членки, ще трябва да продължим ще подготвим някои изменения по параграф 8, е, паралелната заетост, е, струва ми се, че тук бихме могли да е, предвидим и други възможности. Освен това, там, където се разглежда предвидимостта на заетостта на работното място, естествено ще се, е хубаво да се опитаме, така да се каже, да наложим някакъв минимален стандарт. Е, това е хубаво и важно. И накрая, е, защитата срещу уволнение, това е всъщност най-важната ни задача. Не можем е, винаги така да оставяме на страна този въпрос и да, кажем, да казваме, докато все още така е, е, търпи отлагане и ще го отложим. Не, не, при всички положения трябва да защитим хората, е, така че те да имат усещането за справедливост, да бъдат добре платени, да има приемливи условия на труд и да не се смята, че държим само неделни речи. Госпожа Юнгериас, благодаря, госпожо председател. Благодаря много и на нашите експерти за това, че се отзоваха на поканата. Жалко е, че двама от е, поканените експерти не можаха да дойдат. Ще ще бъде хубаво да чуем и техните презентации. Малко съм объркана. Може би ще ми помогнете. Е, объркването ми е свързано с е, определението на понятието worker, работник. Аз не съм юрист. И може би това а, обяснява а, объркването ми и това, че ще задам въпроса а, във връзка с дефиницията. Комисията а, вече е заявявала, че че в а, а, определението за работник се ръководи от съдебни решения на а, съда на ЕСА. Доколко това навлиза, така да се каже, в е, е, правната уредба на Австрия, защото е, в крайна сметка правораздавателната практика на Европейския съд въжи и за държавите членки. По тази причина съм малко объркана. Дали комисията, така да се каже, надхвърля рамките на решенията на съда на ЕСА? предлагайки въпросната дефиниция? И защо вие смятате, че има проблеми с трудовото законодателство в Австрия? И още нещо. Естествено, социално партньорство, диалог, е, тристранни споразумения, е, е, това са много важни неща. И ще бъда много разтревожена, ако не можем да запазим тази практика. Като че ли нещата се прехвърлят, според мен, от Комисията на Европейско равнище, но се видоизменят и по същество се променят. Ще видим. При всички положения е много важно да има достатъчно време за е, истински социален диалог. Ако има такова време, какво ще бъде е, съдържанието на този диалог, е, как ще се, какво ще бъде положителното въздействие върху трудовите договори, ще имате ли възможност да представите, така да се каже, да сложите картите си на масата, така че е, представителите на Европейската конфедерация на профсъюзите да кажат предварително съгласни ли са или не. Това е, е нещо, което винаги ме е интересувало и съм любопитна да чуя какво е възможно, какво не е възможно в крайна сметка тук е, в Европа. Благодаря ви. Uh, Благодаря ви. А сега Ще чуем господин Баумлер, който е докладчика на Европейския економически и социален комитет ЕИСАК по темата. А след това ще се върнем към е, поканените е, експерти, за да им дадем възможност да отговарят на въпросите. Господин Баумлер, да, благодаря ви е, за възможността е, да представя моите виждания пред вас е, и да участвам в, тази, в това изслушване. Представителя на Европейския парламент заяви вече, че през последните месеци водихме разговори с групата на работниците и групата на работодателите в нашия комитет. Вижданията бяха доста близки. Радвам се обаче, че е, е, постигнахме компромис и че мога да ви го представя. Е, следващата седмица ще имаме пленарна сесия и тогава вече ще се вземе окончателното решение. Томас Ман вече очерта всъщност основната линия. Това са въпросите във връзка с преговорите, с консултациите между социалните партньори на национално равнище ние имаме добър опит. Виждаме, че не навсякъде в Европа е, нещата стоят точно така. И затова е, приветстваме предложението на комисията. Имаме известни съмнения по отношение на дефиницията на работник. Е, не сме сигурни, че е, тя обхваща и работещите чрез платформи. Е, алгоритъмът на работа на един човек, в крайна сметка, е, е, трябва да може да се обхване в писмена или в устна форма е, по някакъв начин. Затова смятаме, че понятието трябва да се поразшири. Що се отнася до задълженията за информиране, смятаме, че когато е, говорим за цифровизация и за е, времето, в което живеем, е, което се характеризира с електронни технологии, е по-добре да се действа по-гъвкаво, да се предвидят такива гъвкави възможности, особено по отношение на малките и микропредприятията. Тук в тази сфера е, не винаги има колективни трудови договори, така че би трябвало да сме малко по-гъвкави по отношение на работодател и работник. Е, и още нещо. Ние се обявяваме категорично против тези договори за нулево работно време или нулеви работни часове. Е, в е, коалиционния договор е, нещата вече са е, регламентирани. В това отношение би трябвало и парламент и комисията да се съобразят с това. Надяваме се. Когато става дума за несигурни условия на труд, които се отразяват много неблагоприятно на работниците и служителите, трябва да сме съвсем категорични не само право на информиране, но и право на смяна на работното място, което работникът или служителят е намерил по-сигурно работно място, трябва да се предвиди като възможност при всички положения. И на последно място, но не е последно по значение, ще подчертая, че е, е много добро това предложение на комисията е, на национално равнище обаче социалните партньори би трябвало да имат малко повече е, свобода за взимане на най-правилното решение на национално равнище. Това според нас е правилнията. Дали би желал да е, вземе думата? Благодаря, госпожо председател. Госпожо председател, благодаря на всички членове на комисията, както и на вашите гости, които взеха думата. Искам само да ви припомня, че това предложение всъщност последва Европейският стълб за социални права от Гетеборг и той ще бъде един пакет заедно с предложенията за равновесие между професионалния и личен живот, както и препоръката за достъп до социална закрила за всички. И осигуряване на адекватна социална закрила за самонаетите лица. Така че това, това всъщност е една, един отговор а, на появяващите се все по-многобройни не а, типични дейности в областта на, в, на трудовия а, пазар с договори, с без договори, т.е. има наистина а, се разширяване и увеличаване на несигурните условия на труд. Цел, целта е да има повече а, гъвкавост, възможност за повече работни места, като същевременно обаче се закрилят трудещите се от непредвидимост и а, е, недостиг, необхват с, от, е, с социална закрила. Е, може би най- е, най-несигурното е да няма дефиниция въобще. Така че комисията се опитва да кодифи, кодифицира понятието трудещ се, което понятие навлезло в кодекса от 96-та година, за да може да се установи дали дадено лице е самонаето, доброволно извършва дадена дейност или е трудещ се на основата на дефинициите на държавите членки. Това съвсем не означава, че държавите членки ще трябва да променят понятията си или законите си, а просто да се транспонират правилата, за да се знае кой е в обхвата на директивата като например, да речеме, може би домашните помощници, а, лицата, които работят за платформи и така нататък. Всичко това ще бъде доуточнено в а, метода и а, при а, хармонизиране и транспонирането на директивата. А, така че ние нямаме намерение на директивата. А, така че ние нямаме намерение намерение също така да казваме, че тази ди, директива а, е директива за закрила на работещите се на платформи. Също така да казваме, че тази ди, директива а, е директива за закрила на работещите се на платформите. Подчертае, че съжалява, че преговори не, не можаха да се проведат. Това предложение е наистина от огромно, огромно значение и трябва да бъде наистина основа за е, преговори в рамките на сроковете, предвидени от е, договорите. Още повече, защото уязвимостта и държавите членки най-вероятно ще е, транспонират правилата в още по-голям мащаб. Така че за това целта е всички трудещи се в широкия смисъл а, да имат а, право на широка информираност, което само по себе си е цел да имат право на широка информираност, което само по себе си е наистина да започнат тези трудови отношения с работодателите. И второ, Важно е съответните е, трудови, е, колективни трудови е, договорености в член 12 дава достатъчно гъвкавост на държава. Няма никакво задължение да се смята, че това ще бъде но, че това ще бъдат много работодатели, но тенденциите в последната да приемат тази дефиниция държавата членка в никакъв случай не, не, не е длъжна да е, бдяхме, защото е, това в никакъв случай да не е директива, която да защитава срещу уволнение, основа на която се извършват различните дейности, е наистина обозначена и е, уточнена е, постоянно или временно е, място и така нататък. И всъщност тук пред, пред, пред, пред, предложение трудещия се да има възможност да, да е, практикува по-гъвкава е, дейност да, да и професионалния живот. Така че очакваме да продължиме работата и по-специално с е, вашата комисия с цел за един добър приоритет по въпросите, които бяха зададени или повдигнати. Който иска може да започне. Благодаря да се придържа към Европейския трудов кодекс, разбира се, но той е от 86-та година, там е записан, са записани е, правилата на, на свободното придвижване, а докато тук е придвижване. Второ, тук вторият, вторият, второто решение, което беше посочено. Има в крайна сметка стотици решения на съда, които са на тази тема, като, например, но хора, журналисти, е, журналисти, е, хора, които работят в за няколко работодатели. Така че струва ми се, че новата дефиниция всъщност на практика ще създаде правна несигурност и обърканост. Целта е да видим как да бъде усъвременена информацията, която да се предоставя на работещия. Просто трябва да има а, ясни правила, не като тези, които. Също така ние под, подготвяме и се. That, um, Бяхме очудени и някакси, някакси е, изненадани от е, предложението на държави членки поради начина на функциониране на трудовия е, пазар. Е, и поради липса на детски заведения и така нататък, временното работно време или работа е, тук не, тук не, не става дума за допълнителни ограничения при нас. Е, да, да, да, да, да допуснем допълнителни ограничения. В моята страна има договор. Това са неща, които не бива да бъдат а, е, променени. Колкото до дефиницията. Има сте, включително и е, Съюза на профсъюзи, на е, Конфедерацията на профсъюзите каза, че това е проблем, който трябва да бъде решаван от държавите членки. Тоест, това е един въпрос, а не с европейско законодателство по този начин просто ще, е, ще замразите нещата и няма да дадете възможност на трудовия пазар да се приспособи към еволюцията, към развитието. начин просто ще, е, ще замразите нещата и няма да дадете възможност на трудовия пазар да се приспособи към еволюцията, към развитието. Също В а, прегледа на Рефит се, се казва, че има а, нали, а, проблеми в някои държави членки, ами комисията просто трябва да се обърне към тези държавни, държави членки и да каже, моля, управете проблемите си. Так, за да не ограничиме прекалено много нещата от една страна, да не поставиме допълнителни ограничения и да не включваме в обхата това, което ни трябва да бъде включено. Това е проблема, който, с който се сблъскваме в прочета на, тази, на това е, предложение. Um, I think there was one question on... Uh, доколко тя е обхваната от директивата. Uh, ние би трябвало чрез приложното поле да обхванем и е много важен. Не можем да въвеждаме събрани час и половина за друга компания. Естествено, имаме, така да се каже, множествена заетост, паралелна заетост. Имам предвид действащата директива, трябва да се променят някои неща във връзка с колективно трудово договаряне и социално партньорство и съответните образци, които да се включат към предложението, така че социалните партньори и повече прозрачност. Естествено, ще бъде много полезно, ако тези образци, няколко работодатели, които носят определена отговорност, имат определени задължения, естествено, тук е много важно да го. Въпросът, повдигнат от Нилс, как за какво ще преговаряме, как се преминава от частично време към работно време, непълно работно време към срочни договори или обратното, в обратната посока. и най-малкото заето за повече допълнителни въпроси. Да, Енрике поиска думата, да. Допълнителни въпроси? Да. Енрике поиска думата. Да. Е, която знаеш езика на Сервантес. Имаме и други представители на същата езикова група, така че ще говоря на испанския. Тук аз като докладчик съм тук, за